повиши прозрачността, а също и дискусията ще стане по-задълбочена. Благодаря, госпожо председател, благодаря и на колегите от парламента за това обсъждане. Благодаря на вас, госпожо комисар, за ползотворното сътрудничество. С това приключвам дебата. Гласуването ще се състои през първата част на сесията през май. И сега стигаме до след дебата по устния въпрос към комисията за използването на технологии, използващи цианид в минната индустрия. Давам думата за 3 минути на докладчика Януш Адер. Kedves kollégák, köszönöm a szót. Благодаря, госпо... госпожо председател. Благодаря за дадената ми дума. Уважаеми колеги, да, определено в Европейския съюз се взимат важни решения в защита на околната среда. Например, решенията, свързани с директивата, рамковата директива за водата и за защита на биоразнообразието. Определено е важно да запазим качеството на нашата вода и да я предпазим от допълнителни замърсявания. Та, с нашето задължение е да направим възможно най-доброто за постигане на тези цели. Разбира се, това е решението. А що се отнася до минната индустрия, ако тя застрашава качеството на околната среда и на водата, в такъв случай също трябва да го вземем предвид. И такъв е случай тук. Има, става въпрос за една много устаряла и опасна технология. Има много колеги е, в парламента, които искат тази технология да бъде забранена в целия Европейски съюз. Преди 10 години в река Тиса имаше подобна екологична катастрофа с цианид. Това е вече тревожен сигнал. Уважаеми колеги, намираме се на важен кръстопът. Това е важна и спешна, а, важен и спешен момент. А, три държави в момента използват цианидни технологии. А три а, други страни вече забраниха напълно тези технологии. Мисля, че това е примера, който всички трябва да следваме. Случаят е много спешен, защото цената на злато се покачва и много нови мини може би ще се отворят в Европейския съюз, мини, които ще използват тази стара и опасна технология, опасна за цялата околна среда. Уважаеми колеги, както вече казахме, трябва да опазим качеството на нашата вода. Така че не можем да си позволим да има такива технологии. Е, иначе това ще замърси допълнително реките и всички водни площи. Няма причини, каквито и да те, които да ни позволят да допълна, направим компромис в използването на тази остарела технология. Тази технология убива всички живи същества в водата, от микроорганизмите и ръкообразните до рибите. След това ще стигнем до нова катастрофа, като унищожим цялото биоразнообразие. Искам да благодаря на всички колеги тук за участието в дебата и също така искам да благодаря на всички сътрудници и колеги, които не можаха да дойдат заради а, вулканичният облак. А, те допринесоха с компромиси, с които евентуално ще постигнем споразумение с НП, либералите, социалистите, консервативните представители също подкрепят това решение. Определено подкрепата е много голяма. Така че, моля ви се, нека да подкрепим тази резолюция. А сега госпожа Малстрем от местна на комисията. Мерси, мадам президент. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Колеги депутати, комисар Пибалк иска да се извини, не може да присъства, затова той повери тази задача на мен да участвам в дебата тук. Благодаря ви за възможността да представя позицията на комисията за използването на цианид в минното дело в Съюза. Първо, както знае колегата депутат, е, проведохме внимателно цялостно проучване на катастрофата и причините за нея в Байомаре в Румъния през 2000 година когато имаше изпускане на токсични вещества. Заключенията от проучването са отразени в конкретната директива, прета от Силза през 2006 година за управлението и извличането на отпадъците. Крайният срок за транспонирането им мина преди две години. Ние смятаме, че това е много пропорционален подход към риска от използването на цианид. Директивата има няколко изисквания за подобряване на безопасността, и за ограничено въздействие върху околната среда. Предвидени са ясни изисквания за създаването и управлението на отпадъчни бази, които трябва да се използват в съответствие с най-добрите налични технологии. Трябва да се извърши пълна оценка на въздействието на местата, където се съхраняват е, токсични отпадъци. Трябва да има планове за действие в спешни случаи не само от оператора, но от компетентните органи. В директивата е предвиден ясен ред е, как да се действа, ако има трансгранично въздействие. В директивата се урежда въпроса за закриването на такива обекти, действията след тяхното закриване. Също предвижда се и финансова гаранция за всеки обект, преди той да бъде пуснат в експлоатация. В директивата има строги пределни стоености на концентрацията от цианид, преди това вещество да се съхранява в хранилищата и да бъде разпаднато от окисляване или бактерии. За да се спазят праговите стойности е много важно да се да е на лице технология за унищожаване на цианида още преди да стигне до хранилището. Доколкото знаем, няма адекватни альтернативи на цианида при извличането на злато на пазара. В повечето находища златото е с други метали, което означава, че се нуждаем от метод за отделяне на златото. Ако се спре цианида, ще трябва да внасяме злато от страни, където екостандартите са по-низки. Въпреки това, комисията следи развой на технологиите в този сектор. Ако в едно бъдеще се появят нови технологии, може отново да стартираме дискусията. Междувременно е много важно добре да се предлага директивата, за да се гарантира сигурността на обектите и да се минимизира риска, свързан с управлението на цианид. Искам да подчертая, че държавите членки имат право на преценка дали да отварят е, златни мини на територията си или не. Комисията следва да следи за пълната реализация на директивата, доброто и прилагане и изпълнение е наш приоритет. По директивата държавите членки следва да предоставят на комисията информация за изпълнението й до 2012 година и ние възнамеряваме да анализираме един доклад. Това ще е добра стъпка, за да оценим доколко ефикасен е процеса и подхода. Ако се установи, че той не е задоволителен, трябва да помислим и за пълна забрана. И така, трябва да гарантираме голяма степен на рециклиране и да се подобри ефикасността в добивната промишленост. Дори и без цианида, златните мини съвсем не са толкова екосообразни. За един килограм злато трябва е, няколко хиляди килограма пръст да се обработят. Трябва добре да подходим и към електрическото електронно отпад... отпадъци, където може да се държа също злато. Благодаря. Сега давам думата на господин Зебър от името на политическите групи от НП. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че госпожа Малстрам е тук, но бих предпочел господин Поточник, който е компетентният комисар да присъства, защото е, се обръщам към него. Европа произвежда 0,73 от общото производство на злато в Финландия, Унгария, Швеция – и не винаги се използват а, тези опасни технологии, съдържащи цианид. Беше създадена една работна група, да, която да анализира последиците от инцидента в Бая Маре. Имаше една инсталация за съхранение на материали, която а, не отговаряше на нормите, и която общо заето не е била контролирана. Така че в случая има големи пропуски от страна на фирмата, която експлуатира инсталацията. Но тъй като технологията е опасна, комисията трябва да излече съответните заключения. Все още нямаме необходимите резултати от научно-изследователската дейност. Така че не знаем какво може да се направи, за да се гарантира сигурността на инсталациите. Европа се ангажира и си поставя много високи норми за зачитане, за защита на околната среда. Иска да служи за пример и да отстрани всички опасности. Ние трябва да изпълняваме всички наши ангажименти по отношение на биологичното разнообразие. Затова, госпожо Малстрион, ви моля да предадете на господин Поточник, да му кажете, че очакваме стъп, последващи стъпки. Сега думата има господин Табажди. Благодаря, госпожо председател. Европейските социалисти и демократи са група, която подкрепя пълната забрана на ценидни технологии в Европейския съюз. Искам да привлека вниманието на госпожа комисаря, че е всъщност не е достатъчно а, просто да се връщаме назад и да разглеждаме това, което е станало. Ако наистина го направим, ще видите как... потрясаващи примери за замърсяване и вие само се опитвате да реагирате след това. А основната ни цел е трябва да бъде превенция. А, е, така както господин Зибер и другите преждеговорящи казаха а, е, какво се случи в Бая Маре. Когато наложим забрана, пълна забрана за цианитни технологии, това не е случайно. Това се дължи на вече горчив опит, например, в Розия, е Монтана, имаме още по-голяма мина. И има още много други проблеми, които са свързани с този проект. А, когато имаме извличане на а, метал на открито, това унищожава целият, а, целият ландшафт. И от и въпреки всичко не се създават дори достатъчно работни места, за да оправдаем подобно начинание. И за това социалистите и демократите в Европейския парламент, заедно с зелените и с Обединената левица, искаме комисията да изготви законодателство до 2011 година да се наложи окончателна пълна забрана на цианидните технологии, защото а, екологичното замърсяване няма да спре на границата. Ако една страна не го забрани, забрани и стане катастрофа, то ще се разпространи навсякъде. А сега а, господин Тремополз. Благодаря го. Благодаря. Въпросът е изключително важен предвид използването на изключително опасен материал. Не, не знам обаче дали съществуват неопасни технологии. Със сигурност това не чухме всъщност от комисара Малстрам. В Гърция, например, тази технология ще бъде забранена. В Халкидики, в Родопите има големи затруднения. Има голямо разразнение сред населението. Има решение на Върховния съд И идеята, че ще, ще се използва гръцката територия за а, такова производство, е, буди големи опасения. Има опасни и обезпокояващи прецеденти. В а, а, Гърция има риск, свързани с а, златните мини в България. безпокойство има и от заплахите в Егейско море. Унгария през декември реши да забрани всякакви металургични технологии, използващи цианид. Трябва Европейския съюз да въведе пълна забрана и създаването на една мрежа за сигурност. И искаме слабата, слабото законодателство в тази област да стане по-категорично, по-ясно. Сега давам думата на господин Хунчес. Благодаря, господин председател. От името на Обединената Северната левица ще кажа, че много сериозно разглеждаме този въпрос, който трябва да бъде решен незабавно, без никакви обструкции. Предложението на комисията е слабо, както и директивата която не отчита, отчита рисковете, споменат и от другите колеги. ние знаем колко много се използва цианид, например, пример, добър пример е Румъния за това. И а, много добре знаем какво става съседни на Гърция държави, като в България, където също се използва цианит и това е голяма заплаха за Гърция. Мисля, че законодателството трябва да бъде по-строго защото гражданите ще реагират. Ние трябва първо ние да надигнем глас, да се чуе, за да въведем тази забрана настояваме за пълна забрана на използването на цианид при и добива на ценни метали. Благодаря. Господин Пашка, минута и 30. Важна пани комисарка, представителя органов Европейской унии. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. представители на Европейския съюз често публично заявява, че са за общественото здравеопазване, за природата, за опазването на околната среда. Ето защо е малко странно, че по въпроса за цианида, силно токсично вещество, отговорът на Европа е неадекватен и нелогичен. Експертите признават, че цианида е едно от най-опасните токсични вещества – То може да се вдиша. Опасно е за кожата. Смъртта настъпва след няколко секунди след като се погълне това вещество. При добива на злато могат да се използват съвсем приемливи екосообразни методи. Има дозини ужасни екокатастрофи в е, света. Да ви дам примери, да речеме в Колорадо. Колорадо, Южна Африка, Гвиана, Невада, Монтана, Киргистан, Южна Дакота, Филипините, Румъния, Байомаре. Папуаска Нова Гвинея. Това са се райони, където е имало екологични катастрофи. Засегнато е било местното население, околната среда. Златото си има своята цена. Крайно време е да покажем, че Европа гледа сериозно на тези въпроси, че се притесняваме за живота на хората, за околната среда. Ние не се притесняваме за златните мини. Господин Танасеско. Благодаря, госпожо председател. Да, трябва да се е, сме съгласни, че трябва да наложим защита на околната среда спрямо от цените. Имаше за около 20 години над 20 инцидента с цианид. Това показва, че цианида е заплаха за околната среда и заплаха с много трайни последствия. Тук се повдигат много въпроси, свързани с практиката и с приложението на регламентите, които всъщност съществуват. Дори компаниите да имат великолепни и добри намерения. Свързани са, Имам проблеми свързани с транспорта, с употребата, с съхранението. И ако има лошо съхранение и, а, примерно, лоши метеорологични условия, тогава вече нещата стават много лоши. А, при все това новите технологии не са насърчавани а, и не са разпространени в Европейския съюз, въпреки че уж говорим за насърчаването им. През 2009 година се споразумяхме за минните отпадъци, но тази директива тук се оказа неефективна, най-вече заради лобинга от минната индустрия и също така заради нежеланието на Централна и Същна Европа да а, поеме отговорността за а, рециклирането, така се каже, на изоставените стари минни а, обекти. И да не говорим пък за стойностите на цените във въздуха. Например, ако се отвори това находище в Рошия Монтана с цианит, ще имаме 135 кг цианит изхвърлени на ден. Нещо, което ще се отрази естествено нивата на цианит във въздуха. И а, за 16 години тази, това натрупване ще бъде а, близо 800 кг. Така че няма никакви гаранции за чистотата на въздуха в околността на мината. Така че ние имаме а, ангажимент към бъдещите поколения да забраним цианида. Благодаря. А сега госпожа Сузана Ройтова. Eh, v době kdy si připomínáme desáté výročí Благодаря, госпожо председател. Е, скъпи колеги, спомняме си катастрофата с цианид от мината в Румъния. Имаше изтичане на цианид, а сега тук имаме предложение за забрана на техника, която се използва много често, технология, която се използва много често в мините. Тази технология обаче е устаряла и много опасна за околната среда. Един тон а, замраз, заразена материя е цената, която получаваме за извличането на 1 грам злато. Така че молим Европейската комисия да забрани в целият Европейски съюз още от 2012 тези технологии, които се използват технологии, които използват цианид. Аз и в никакъв случай не бива да се подкрепи проект, който използва цианид в Европейския съюз или в други държави. Е, мисля, че е, минните предприятия трябва да предоставят гаранция е, в случай на катастрофа и че трябва също така да са тези, те да са тези, които ще се занимаят с възстановяването на почвите в, до първоначалното им състояние. Но използването на тази техника, целинна техника, не мога, за това, че е по-ефтина, не може да бъде достатъчен аргумент. Благодаря, скъпи колеги. След Чернобил всички разбрахме какво е ядрената а, енергия. Но а, сега а, се сблъскахме с един от а, сериозните инци... екологически инциденти. Инцидента в а, Баяма. Ресто хиляди кубични метра цианица изтекаха в реката Тича, което засегна Румъния, Унгария, Сърбия, а, речния риболов и снабдяването с а, питейна вода, замърсяването трае догини над а, 3000 тона а, а, мъртви риби. А, деца бяха изпратени в болници от отравене а, и добива на злато с цианидни технологии трябва да бъде забранен в а, Европа и трябва да се направят съответните инвестиции санкции. А, такива. Това трябва да се а, предвиди за страните, където се произвежда по тези технологии. България, Румъния, а, Швеция. Е, в Германия има вече съдебна практика по въпроса. В момент, когато всички се, сме загрижени за защитата на околната среда, и за устойчивото економическо развитие на тези райони, трябва да отчитаме това, че економическото развитие не трябва да става в ущърп на здравето на гражданите. Госпожо комисар Малстрам, вие трябва да гарантирате, че ще бъде прието достатъчно категорично законодателство, което да забрани един нов инцидент, като в Бая Маре, в Унгария, България или в Швеция. Това беше вече подчертано от няколко месеца от Европейския парламент. А, ние знаем какви са тревогите на гражданското общество. Искаме забрана за използването на тези технологии. Сега господин Татарела за две минути. А, господин Скилакакис. Благодаря. А, трябва да се е, е, е, е, в момента обсъждаме по, с каква техника, по какъв начин, с какви методи да се добива злато, защото злато трябва да се е, добавя. Когато последиците не са необратими, когато се използват е, тези технологии, златото се е, изнася от мината, обаче остатъчните вещества остават завинаги. В околната среда в почви, води и прочее. Това засяга всички държави членки и реките в тях, които произвеждат по този начин. И смятаме, че директивата не обхваща всички възможни последици от инцидентите след затварянето на съответните инсталации. и много често се нарушава принципа за и, и много често предприятията не, не желаят да спазват ограниченията, защото търсят преди всичко а, печалба и тук не се спазва принципа, който замърсява да плаща. И а, знаем, че какви размери взема замърсяването в какъв периметр. Затова настояваме за тотална заплаха, като същевременно да се поощри една сериозна научно-изследователска дейност за альтернативни методи, които да не са замърсяващи. Трябва да се намерят добри альтернативи. Благодаря господин Скилакакис. Сега господин Бжезина paní předsedající kolegyně kolegové k danému tématu. Благодаря, госпожо председател. Колеги, реших да се изкажа по темата, защото затварянето на два обекта в Чехия също касае този въпрос бе обект на тест, за да се види дали е безопасен през 90-те години придобива на злато. Опита се да се направи преценка на отражението върху здравето, околната среда. а също и необходимите рекултивационни мерки. Често се извършват е, проверки. Използването на тази технология в минното дело е обект на съответния контрол. Използването на цианида за добив на злато е обект на контрол. И мисля, че в Чехия разполагаме с необходимата правна уредба, която да гарантира безопасност Тази технология трябва да се събрани не само в Европейския съюз, но и в целия свят, защото в трети държави се използва този метод прекалено много. Трябва да се вземат предвид и евентуалните альтернативни методи. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на докладчика, че повдигна този въпрос. По-конкретно искам да подкрепя идеята за пълна забрана в Европейския съюз. Ако сте били свидетели на подобна екологична катастрофа, като тази в Бая Маре, ако сте били свидетели на това как влизат тези токсини в подпочвените води, да речем в Унгария, близо до река Тича, ще искате да направите всичко възможно, за да избегнете подобен инцидент в Европейския съюз. Моята държава, Словакия, бе истинска жертва на катастрофата, защото тя бе близо до границата ни. Ние бяхме силно засегнати. Също така има златни мини, при които концентрацията на злато е такава, че се използва цианодна, цианидна технология. И така, въпросът не опира само до двустранни отношения между две държави членки. Надявам се, че ще се предприеме една по-твърда линия в предложението на комисията от тази, която очерта представители сега. господин Маринеско за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа комисаря за а, уравновесената позиция, а, която тя зае. Вярно, че тези технологии са много опасни, но примерно има и други опасни технологии, които използваме, например ядрените технологии. Не, а не можем да ги забраним. Просто трябва да зачитаме правилата. А, говорим за 30 катастрофи през 25 години. Но не се казва колко от тези катастрофи са се случили в Европа, защото не мисля, че са толкова многобройни. И след случката през 2000 година Европейската комисия осъществява много по-строг контрол. А с цианид се произвеждат както витамини, така и фармацевтични продукти. А, никъде не се споменава а, тези производства. А тук проблема всъщност е златото. И някой като че ли е, се опитва да спре един а, съществуващ проект. И не виждам другаде да се говори за цианидните технологии, освен в Румъния. Така че ви моля, колеги, да прочетете подробно текста на резолюцията където, например, се казва, че ще има все повече дъждове, повече климатични условия, които ще а, допринесат за разлива на цианит и за изтичането му в околната среда, или пък, че ще има небрежи от страна на а, хората, които работят с цианита, защото някои държави членки всъщност не спазват достатъчно добре изискванията на Европейската комисия, примерно за сигурност. Така че ви моля, колеги, да отхвърлите подобна резолюция, защото трябва да запазим нашата независимост в Европейския парламент. Благодаря. А сега госпожа Неделчева. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, използването на цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос който не оставя никого безразличен. познаваме законовите мерки които европейският съюз е предприел. те имат ясно послание да продължим да гарантираме високо ниво на защита на здравето на човека и на околната среда чрез подходящи средства структури механизми на контрол и системи на управление. да продължаваме да активираме общественото мнение в европа е част от нашата мисия но когато това става чрез игра със страховете на хората и използване на екологичната карта в защита на друг тип интереси достойнството на позицията изчезва. според доклад на sri консултинг по голямата част от цианидите които понастоящем се употребяват в промишлен мащаб се използват за целите на химическата промишленост и повърхностна обработка на метали. това означава че дори да ги забраним за употреба за добива на злато те ще продължат да се използват за други цели и нашата забрана няма да доведе до значителното намаляване на употребата им като цяло. аз абсолютно подкрепям задължителната необходимост от оценка за въздействието върху околната среда както и упражняването на предварителен и последващ контрол както от страна на операторите така и от страна на контролните органи в нашите държави. в момента в моята родина българия няма изрична забрана за употреба на цианиди при добив на злато. в този случай използването на други технологии и то във време на криза не е с доказана по голяма ефективност ефективност. това не значи да правим компромиси а да послушаме гласа на разума и да не се поддаваме на крайности защото пътят от едната група на отрицателите към другата група на хората с друго виждане минава през вас който ви призовавам е мост който не трябва да изгаряме. благодаря ви за вниманието. Uh, i agree that one should not create such tailing dams which caused the accident in Благодаря. Относно катастрофата в Бая Маре. Иптила е най-големия производител в... за година. Не трябва да забравяме един научен факт. Златото не се разтваря в други течности, освен цианида. Ето защо Добивния процес в Хиптила включва цианиз, цианид, но при затворени типове процеси. Отпадъците се рециклират, унищожават се остатъците от цианида след процеса в този обект. Пречистват се и остатъците цианид в устохранилищата. Този начин на добив е по екологосообразен, но той не се използва за микробното добиване е по-добър метод. Той се използва първо в Финландия. Микробиологичният добив дава много добри резултати. Аз подкрепям преминаването към него. Ето защо обаче аз не подкрепям изцяло да се забрани цианида, но искам да се предвиди строг екологичен контрол, най-добри екологични технологии и затворен тип технологични процеси. Благодаря господин Преда за минута и половина. Благодаря господин председател. Според мен желанието за забирана на цианида при добива на злато не е оправдано. Е, съществуват редица европейски закони, които само а, а, затягат условията за използването на цианид. Разбира се, извличайки последствия от инцидента в Баямари. Смятам, че трябва да съсредоточим усилията върху най-стрикното изпълняване на всички тези законодателни актове. Технологията, използваща цианид, както вече беше казано, се използва от над 100 години и до сега не са отчитани кой знае колко инциденти, а това е най-ефикасната технология за добив на злато. Огромната част от златото добито в света е получено по тази технология и благодарение именно на използването на цианид. Рисковете за човешкото здраве бяха значително намалени с развитието на технологията. Не трябва да реагираме емоционално. Не трябва винаги да искаме всичко да се забравя, след като тук рисковете са добре известни и могат да бъдат контролирани. Принципът за предпазливост трябва да е водещият. Нека да чуем какво ще кажат експертите, защото ако използваме альтернативни технологии, можем да навредим повече на околната среда. И така, първо господин Чаба Согорис по процедурата по привличане на вниманието. Благодаря, господин председател. Забраняването на цианидите всъщност е а, пряко е тръмлив проблем за много държави членки. Трябва да проведем една политическа дискусия, но всъщност основната дума имат експертите тук, защото основната ни цел е да защитим гражданите. ние не сме, нямаме достатъчно тежка дума, за да защитим и да оправдаем използването на а, тази технология. Така е по член 37 от Хартата за основните човешки права. А ако се настрашава здравето на гражданите, политическите дискусии нямат тежест и експертните власти ще вземат решението ние трябва да си сътрудничим между държавите членки и комисията. И комисията съответно трябва да изготви една позиция по темата. Целта е да се избегне потенциално засягане на човешкото здраве. Благодаря. А сега господин Пакола. Благодаря, господин председател. Аз идвам от северната част на Финландия, Златната област, както се нарича. И мисля, че имам какво да кажа по темата. Така както колегата Есая каза, цианит се използва като разтворител за златото в Финландия. Но само в затворени процеси в мината Киттила – където се произвеждат около 5000 кг на година и никога не е имало проблеми. Защото имаме много строг контрол над процеса, имаме много модерна технология. И мисля, че има голяма разлика в технологиите в държавите членки. Мисля, че трябва да обменяме добри практики и имаме иновации, които могат да допринесат за по-чиста технология. За това трябва да инвестираме в тях, за да имаме ефективни и е, екологични методи. По този въпрос трябва да работим заедно в Европа. И само така можем да опасим околната среда. Благодаря. А сега господин Посълт. Благодаря. Госпожа Ройтова, господин Бженил, Бжезина, господин Месарош ме убедиха, защото описаха как в страните в миналото, комунистическа Чехословакия и Унгария, са експлуатирали ресурсата и точно те сега настояват да има единни европейски стандарти. Ние се нуждаем от промяна на, на позицията в цяла Европа. Разработваме нови технологии, и знаем, че ресурсите се изчерпват. А, трябва да търсим нови технологии, устойчиво развитие, защото иначе може да унищожим нашите ресурси. За това са необходими един европейски норми, защото реките преминават границите и цианида заплашва реките. Кой? La nivelul Uniunii Europene trebuie luate toate măsurile pentru reducerea. Госпожа Васеско, съгласна съм с факта, че трябва да се вземат всички необходими мерки на равнище Европейски съюз, за да се намали риска от употребата на опасни токсични вещества, като цианида. Но а, мисля, че пълната забрана не е единственото решение токсични опасни вещества се използват и в други индустриални процеси, не само в минното дело. След инцидента в Баямаре, Маре Имаше два други сериозни инцидента. Един в Испания през 1998 и друг в Швеция през 2003 година, като и двата бяха доста по-сериозни от този в Бая Маре. Причините бяха подобни. А, в а, проби в инсталацията. Цианидните технологии се използват при производството на злато в Румъния, да се забрани тази технология и да се замести тя с по-екологична, много по-скъпа технология, ще принуди е, е, страната да заткрие това производство, което ще има економически и социални последствия. Wie Herr Takula gerade angesprochen hat, ist die technik Колеги, технологията, използваща цианид, е всъщност обичайната технология за добив на злато. Тя, разбира се, е много опасна и инцидентите, които, инцидентът, който спомена госпожа Басеско, замърси Дунава и това създаде, създаде огромни проблеми трябва да видим какво можем да направим срещу това, защото аз обичам Дунава и искам да го запазя. Ние имаме твърдо ограничено производство на злато съществуват новаторски технологии, които зачитат околната среда. Такива са разработени, например, в Германия и те позволяват да се избегне употребата на опасния цианид а трябва просто да ги направим по-ефтини, защото за момента това са скъпи технологии и това ще има голям търговски потенциал. Необходимо е също да, да се предложат такива технологии в международната търговия. Благодаря. Ďakujem пекне, пан председайуци. Господин Михолакшик, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Цианидът при добива на метали е опасен за околната среда, а и за здравето на човека и за живота на хората. Методите, използващи цианид, са забранени в много държави членки. Замърсяването на водите не познава граници. Инцидентът в Бая Маре в Румъния – Стигна и до Чехословакия, до Унгария. Бяха нанесени сериозни щети. Даже и на места на хиляда километра от източника. В някои държави продължават да се използват тези методи. Аз съм убеден, че заради здравето на хората и околната среда трябва да се забрани използването на цианид. Необходима е единна правна рамка на европейско равнище, която да бъде създадена. Господин Матула. Mulțumesc, domnule președinte, домна комисар. Госпожо, господин председател, госпожо комисар, едно химическо вещество, което не се контролира и навлиза в околната среда, създава сериозни проблеми. Има обаче над 10 милиона химически същества и те се използват на най-различни места. Има милиони ситуации, които могат да бъдат опасни и които могат да се обсъждат в Европейския парламент. Разбира се, цианидът е токсичен, но ние имаме сериозен проблем с химическите продукти. По-малко от 18% от да се използват в минното дело. Другата част се използва за производството на медикаменти, козметични продукти и най-различни други области. Ние използваме вещества, които са хиляди пъти по-токсични от цианида когато попаднат във водите, химическите вещества унищожават живота и много често това не е цианид. Има много често натриев хлорид, да кажем, тън. и обикновената сол. За да може да защитим природата, трябва да прилагаме нормите за защита на околната среда. И Румъния избра този път. Мисля, че всички държави по света трябва да възприемат подобна политика. Сега господин Унгореано Uh, Благодаря, господин председател. Моите уважения, но искам да кажа, че дискусията е тръгна в грешна посока. Въпросът, който е повдигнат, е много интересен. Става въпрос за катастрофа, която стана преди 10 години. Защо е това дълго мълчание? Защо сега се води дебата? По същата логика можем, а и следва да забраним всичко, което може да бъде свързано с минали инциденти. Това ми се струва нередно, неоснователно. Като цяло, околната среда се използва за димна завеса. Поред мен това тук е чиста политическа игра, политически заговор. Благодаря. Има ли други желаящи преди да дам думата на госпожа комисаря, господин Ян Посълт? Благодаря. Искам само да уточня, че колегата всъщност се е объркал. познавам Бая Маре и знам, че тя се намира, че тази област се намира в Румъния. Познавам също така и Берка Хайхенштайн. Познавам много добре а, географията на Централна Европа. А сега, госпожа комисаря, благодаря. А, благодаря за този дебат. Със сигурност, естествено, ще направя всичко възможно господин Поточник да получи всички детайли от дискусията тук. Нека, нека се пак да кажа, че комисията си извади заключения от случилото се преди 10 години Баямаре. И директивата, която изградихме скоро, включва много ограничения, много изисквания и, и така нататък с цел да се защити максимално околната среда и човешкото здраве. И е също така се стремим с тази директива да избегнем максимално подобни типове инциденти за бъдеще. И е много важно директивата да бъде изцяло приложена. Като се има предвид изискванията на а, промишленост, и също изискванията за съхраняването на отпадъците. Мисля, че има още много завършене, но проучваме най-новите технологии, и иновации и съответно ще направим едно класиране на най-качествените технологии. Целта е също така да намалим използването на тези устарели технологии във всички рододобивни индустрии. Благодаря за казаното от вас, за бележките. Още веднъж уверявам ви, че комисаря проучва много подробно проблемите. Ако видите директивата, ще видите, че имам наистина много строги изисквания и е най-важното сега да накараме държавите членки истински да ги прилагат и да ги спазват. Благодаря. Благодаря на госпожа комисаря, казва председателя. Колеги, прекратяваме дебата. Гласуването ще се проведе на първата сесия през май. И също така искам да ви кажа, че тази сесия приключва. Пожелавам ви успешно прибиране в къщи и дано да не сте, да, да няма вече проблеми, както с вулкана, така